Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Колеги, моля да вземете местата си. La séance est reprise. Продължаваме заседанието. Започнахме го вчера. Господин Савама беше председател. Благодаря му за това, че ме замести тъй като е, вчера е, бе един ден след първия тур на изборите в Франция, където се поставя и въпроса за Европа. Благодаря за вашето разбиране. Благодаря, господин Савама. Тази сутрин имаше от 9.30 заседание на координаторите и решихме номинации по подготовка на позицията на парламента относно многогодишната финансова рамка след 2020 година, относно докладите на господин Обрихте и госпожа Тома относно собствените ресурси. И имаме е, утвърждаване на докладчици Допре и Ивановски. Също така се съгласихме по вътрешната бюджетна процедура за подготовката на бюджета на парламента. Ще има работна група, съставена от двама представителите на групите на НП и на социалисти и демократи и останалите групи ще определят един представител, като искаме това да са хора, които са били докладчици от началото на този мандат тези докладчици да са членове определени от своята група и е, надявам се в идните дни да знаем кои ще са определените представители. С тази първоначална бележка давам думата на господин Сървама за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Имаше е, операция в Финландия, Nokia Network Systems. Благодаря, господин председател. Отново обсъждаме този е, въпрос, за жалост за трети път го обсъждаме. Заявление за ИКТ от Финландия, която представлява една пета от всички секторни заявления по Европейския фонд за приспособяване към глобализация. Имахме 15 за целия фонд и 3 са подадени от тази малка страна която обаче е много напредничева в областта на технологиите. Nokia Network Systems е, освободи 945 служители, от които 821 са квалифицирани, могат да бъдат е, бенефициери по фонда. И съгласно правилата, фонда ще е, обхване 60% от разходите, 2,6 милиона евро, от е, общията е, разходи 4,2 милиона. Начина на работа там е следния – има Министерство по економическите въпроси и заетостта, което сформира работна група в сътрудничество с представители и заинтересовани страни, както и работници в този, представители на работниците в този случай. Разработват пакет персонализирани услуги и от гледна точка на бюджета е в нас интерес и в интерес на Комисията по бюджетен контрол да видим, да проследим как точно се разходват парите. В случая с това заявление от Финландия, дебело бе акцентирано допълнителното обучение, в, в, в, владеенето на нови умения за работниците, тъй като статистиките са шокиращи. 21% от освободените 945 служители е, са над 55 години като възраст. 21% са това и за тях ще е много трудно да си намерят нова работа. А именно в, за такива групи искаме да се използва фонда. Така че имаше голям акцент върху обучението, новите умения и също така подготвителни мерки, услуги за бизнеса. Да не забравяме, че и мрежата EURES също се използва в Финландия за тази цел. Започнали са мерки за отново намиране на работа, още преди кандидатстването за средства по фонда за приспособяване към глобализацията. И държавата членка е предоставила допълнителната информация за заявлението по фонда. Така че Имаме предостатъчно информация, поне според мен, разбира се, ще излезем с становище по въпроса. Чуват се някои слухове този път, че може да има нещо необичайно, още повече, че вече сме разработили една рутина за работа тук, но ще видим какво ще е становище и на комисията МПЛ. Крайният срок за внасяне на измененията е 28 април, 12 часа. Това е този петък. Благодаря. Благодаря господин Савана, госпожа Маки. Мерси, Благодаря, господин председател. Ще говоря на фински, ако нямате нищо против. Сигурен съм, че ще ме разберете. За трети път разглеждаме заявление за ИКТ от Финландия и както каза господин Савама, позицията ни е неудобна. Бих предпочела да не се намирахме в нея, но заявлението е поступило, то отговаря на съответните критерии и смятам, че трябва да предоставим тази подкрепа. Рухването на Nokia представлява най-голямата бизнес трагедия в Финландия. Тя засегна хиляди в тази страна и това продължава и до днес. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията е създаден за да се подпомага на хората загубили работата си в резултат от глобализацията и глобалната криза. Той цели да им помогне да си намерят нова работа и сега тези служители на Nokia, бивши служители на Nokia, се нуждаят от нови умения за нова работа и именно за това можем да използваме фонда. Господин председател, тук има един общ въпрос, който да вземем предвид рециклирането на европейски средства по този начин най-ефикасния подход ли представлява? Важно е да проследим ефективността на проекти, финансирани от Фонда за приспособяване към глобализацията и по-конкретно да видим дали тези хора действително овладяват нови умения и то благодарение на този фонд, или пък могат да ги е, овладеят по други начини. Но при всички положения е, заявлението отговаря на критериите и подкрепям да се предоставят средствата. Добре, отбелязах си. Не виждам други желаящи да се изкажат. Ако фондовете можеха да се създадат преди съкръщенията, за да може предприятията да се приспособят към глобализацията, би било по-добре. Сега трябва да чакаме първо да бъдат уволнени работниците, за да се намесим. Господин Савама каза, че измененията трябва да се внесат преди обяд в петък 28 април. Гласуването в нашата комисия ще е на 11 май, а в пленарна зала на 6 16 май. На 27 март нашата комисия прие два законодателни доклада относно външния мандат на ЕИБ за външно кредитиране, както и за гаранционния фонд за външни дейности. В момента сме е, в етап на триалог – Комисията ни с мнозинство също така реши да се започнат преговори на това основание, съгласно член 69е, параграф 3 от правилника за дейността на парламента. След всяка тристранна среща се представя доклад на следващото заседание на компетентната комисия. За това ще чуем Зигфрид и е, госпожа Нозабал за доклада от тристранната среща от 12 април на тази година. Благодаря. Благодаря, господин председател. Колегата ми не може да е с нас днес, затова аз ще представя доклада от тристранната среща от миналата сряда, 12 април, точно преди Великден. Това беше на първа среща, много продуктивно протече тя, първа среща с Малтийското председателство и обсъдихме мандата на ЕИБ за външно кредитиране. Десет теми обсъдихме, където искахме да имаме по-задълбочен политически дебат и конкретни позиции. След това в триалога ще разгледаме законодателството по отделни членове. От тези 10 теми Четири могат да бъдат разгледани на техническо ниво. Например, МСП, качеството на политиката, равенството между половете и нова, новата цел на мандата на ЕИБ за външно кредитиране се отнася до миграция и беженци Също то така последната тема е прозрачност и докладване. Първо се разглеждат темите от политическа гледна точка, след това от техническа гледна точка. Важно е да се постигне съгласие по редакцията. Но, що се отнася до прозрачността и отчитането, имаше съмнение дали това е един технически по характер въпрос. Може би е добре тези теми да бъдат обсъдени на политически ниво. Също така проведохме интересен дебат по изменението на климата и трите институции се съгласиха, че основната цел трябва да е борбата срещу изменението на климата, но още нямаме съгласие как ще се оформи то. Нямаме съгласие и по това, кои области ще се финансират и кои действия трябва да подкрепим ще припомня, че говорим за субсидии, говорим за проекти, които да се одобрят от Е и Б, които да бъдат допустими за финансиране и от а, наша гледна точка казахме, че това е един приоритет, защото а, изменението на климата е една от причините за миграцията, така че то е много важно. Трябва да се борим срещу него и да финансираме проекти за тази борба. И парламента никога няма да се откаже от тази тема. Говорихме и за гъвкавостта тук съвета изрази някои опасения. Ние казахме, че е, парламентът е, е внесъл изменения, още ни е необходимо време, за да ги обсъдим на среща на докладчиците в Сянка, а имаше и някои по-щекотливи теми тук, по които ще се работи през следващите месеци, като, например, избягване плащане на данъци, укриване на данъци, некорпоративни юрисдикции и е, също така агресивно данъчно планиране. Като цяло и трите институции са на едно мнение, по основната си позиция, но не и по това какво трябва да се направи конкретно. Има доста големи разногласия по отношение на злоупотребите и е, правния аспект, какво може да се предвиди юридически. Така че е важно правните служби на трите институции да работят съвместно и да обсъдят е, какво от правна гледна точка е относимо и да се предвиди. А по отношение на данчното облагане, Важно е да изчистим един проблем, който ще обсъждаме в следващите няколко месеца по отношение на мандата на ЕИБ за външно кредитиране и гаранционния фонд за външни дейности, който одобрихме вчера и връзката им с плана, плана Юнкер. Така че важно е да се съгласуват преговорите по тези три отделни доклада по темите. Това е нещо, което стана ясно от триалога. Тези теми засягат различни доклади, но е важно да има съгласуваност на преговорите, защото решението по един се отразява на всички други доклади. Разбира се, дискусията едва сега прохожда. А, също така обсъдихме кой ще управлява фонда. И парламента и комисията са на мнение, че Комисията трябва да управлява активите, средствата по фонда, но е, Европейската инвестиционна банка трябва да го следи. Няма голям напредък тук. Надяваме се председателството да положи усилия за това комисията да управлява фонда, да можем да напреднем с неговото използване и в близко бъдеще комисията ще предложи да има единно управление на всички гаранционни фондове. И това е най-комплексният въпрос, който касае праговете, таваните, както и регионалното разпределение. Регионалното разпределение не сме го обсъдили все още, защото трябва да вземем решение за общата сума. И ние в парламента казахме, че трябва да дадем силен мандат за преговори първо и след това да се подчертае, че очевидно, че трябва да се вдигне тавана за външно кредитиране на ЕИБ, тъй като много малко пари са налични за това, което трябва да се постигне. По този начин ще очакваме е, голямо увеличаване на инвестиране на страните обхванати от мандата за външно кредитиране на ЕИБ. Така че трябва да окажем натиск върху съвета, да се помисли за възможността да се вдигнат таваните за мандата за външно кредитиране. И от гледна точка на парламента одобрихме прегледа на МФРМ поне от наша страна, като ще могат да се използват глобалните маржове за поетите кредити, за целите на миграция, сигурност. Това е важно и така завърши първата размяна на мнения не разгледахме законодателните предложения по отделни членове, защото това беше една първоначална среща. Успяхме да сближим позициите си по важни въпроси и следващ... следващата среща на триалога ще е следващия четвъртък, ако не се лъжа. Малко преди това ще има среща на докладчиците в Сянка, на които ще се повдигнат някои от тези е, теми отново. Ще разгледаме текстовете по отделни членове и ще видим какви отстъпки могат да се направят, за да сближим позициите и да получим отстъпки от съвета съответно и да видим кои въпроси да се повдигнат на среща на триалога. Благодаря. Благодаря много. Благодаря, Дер. Кой иска да се изкаже сега, за да благодарим на Едер за а, ангажимента и към а, това тристранно а, заседание и а, ако няма желащи да се изкажат, преминаваме нататък. Alors, nous allons suspendre quelques instants car nous devons attendre que Ще се ще прекъснем работата за няколко секунди, за да дочакаме колегата, който участва Зигфрид. За Зигфрид става въпрос в групата за наблюдение. доколкото разбирам, той е на път. Donc la séance est suspendue quelques minutes. Край на заседанието за няколко минути.